ваша помощ, защото трябва отново да има растеж и конкурентно способност в Европа. Мишел Барни biztos úr Сова a Вита. С думите на комисар Барние приключваме обсъждането на тази точка. Може би ще продължим нашата работа, като обсъдим темата, свързана с партньорствата за целите на иновациите. Това е един устен въпрос, който е отправен към комисията. На първо място авторите ще получат думата и госпожа Юдит Меркис за две минути. voorzitter. 90% van de mensen denkt dat we... Уважаеми господин председател, голям процент от хората смятат, че економиката трябва да стане по-зелена и по-инновативна. Но въпросът е колко е спешна тази тема. Е, Европейския съвет реши, че е, ще се говори по тази тема, но едва февруари-март следващата година. Това са големи а, предизвикателства, които стоят пред нас. Има проблеми с застаряването на населението, с, с суровините. Решени ли са тези проблеми? Не са. Имаме нужда от а, нови стратегии, насочени към иновациите. И в а, това число партньорствата за целите на иновациите са много важни. Но на а, е, този въпрос не се дава отговор. Ясно е, че няма нови инструменти. Е, не, че въобще няма инструменти, ние имаме нужда от по-добри инструменти. Трябва да имаме един ефективен инструмент, който да има за цел изпълнението на стратегията Европа до 2020 година. Тези партньорства а, е, трябва да вземат централно място в тази стратегия. Те тря, трябва да са неутрални, трябва да са застъпени на пазара. Всички заинтересовани страни трябва да бъдат включени на изследователските институти, предприятията, гражданите, тъй като всички те са двигателя на иновациите. Важно е да се позовем на съществуващите ам, законодателни актове а, на съществуващите инициативи, като тази а, за активен живот на възрастните хора. Съществуващите ресурси трябва да се използват по-разумно и в областта на възобновяемите източници на енергия имаме нужда от нови иновации. Важно е тази стратегия за иновациите да функционира добре, да функционира в международен мащаб. Тук не става въпрос само за банките и за пакта за стабилност. Важно е Европа да има по-добро положение на глобалната сцена. Благодаря, госпожо Меркис. Сега госпожа Амалия Сартори. Благодаря, господин председателю. Предложението на комисията в съобщението Съюза за иновации беше прият на 6 октомври. Това е една неразделна част от стратегията Европа до 2020 година. Тази инициатива ще даде ефективен отговор на проблемите на нашето общество. Сред предложенията и целите, предвидени от комисията за постигане на един съюз на иновациите, се крие един от най-иновативните елементи. Това са партньорствата за целите на иновациите. Трябва обаче все пак да се сключват правилните и удачни партньорства – Трябва да имаме предвид предизвикателствата, пред които ще сме изправени като общество през следващите години. Европейския парламент изготви едно проекто предложение. Аз съм докладчик от ЕНП и след краткосрочни преговори представителите на политическите групи предложиха е, един проекто документ. Няма някакви съществени проблеми. Ние сме на мнение, че тези партньорства, които ще бъдат сключени след пилотната инициатива, ще засегнат и интелигентни, инициативите за интелигентните а, градове. Всички тези стратегии трябва да бъдат а, изпълнени, за да се постигнат целите от стратегията до 2020 година. Относно суровините, които не са енергийни а, носители, те също представляват голямо предизвикателство, пред което ще изправно нашето общество през следващите години. Трябва да се използват правилните методи за управление на економиката, критериите за подбор на тези партньори и така нататък. Благодаря ви. Как képviselő úrnak adom мега a szót két благодаря, господин председателю. Какво прави а, политиката на иновация и научни изследвания в Европейския съюз? Ако гражданина ме пита на улицата, какъв отговор да му дам? Защото не е ясно какво означава европейско, а, европейска научно-изследователска дейност и европейски иновации. Комисар Куин даде едно предложение – но първо тя трябва да формулира какво означава думата иновация. Това значи от знание да се правят пари, да се прави лиценз, да се правят продукти. От една страна се радвам, че комисията е поела по този а, път. Но нека такива а, марсиански проекти да бъдат разяснявани на гражданите. Така че ам, да има такъв проект, да се опрести с прости думи. Например, живота на всеки човек ще се удължи с две продължителни години. Това е начинът по който трябва да се обяснява. Това ще го разбере всеки. Това ще е, е ясно. И ще получим подкрепата на гражданите. Искам да почертая, също така, че докладчика Авторите по-точно подчертаха, че има инструменти КИКС, ЕИТ, JETIS. Има така наречените а, програми за иновации и конкурентоспособност. Има редица програми, които съществуват и ако към тези програми допълним още една програма, то тогава нещата стават необозрими. Тези партньорства трябва да доведат до това да се а, внедри един ред. Ето защо ние ще приемем така такава програма само когато тя е разбираема за европейските данакоплаци. Дали се създава добавена стойност а, е, чрез изпълнението на такива програми? Благодаря ви. Благодаря. Сега Евжен Тошеновски има думата за две минути. Господин председател, уважаеми колеги, инициативата на комисията да се създадат при пилотни проекти по европейските инновационни партньорства за активното остаряване и е, здравословното остаряване е много добър проект, защото по този начин се вземат предвид различните потребности на различните възрастни граждани. Нещо, което зависи и от различните традиции. Именно заради това много важно комисарият да подходи иновативно към този проблем и да не видим просто едно общо описание на проблема, а да видим действителна помощ. Нашият опит да предла... ни кара да предложим още два възможни проекта умни, интелигентни градове и е, суровини. Смятам, че въпросът за суровините е много важен. Мисля, че сега и в бъдеще много държави членки ще трябва да предоставят е, ще се сблъскат с проблеми по отношение на материалите и суровините, които се използват в енергетиката и промишлеността. Трябват ни нови ресурси това е важно за бъдещото развитие, както и за конкурентоспособността на Европейския съюз. Разбира се, това ще се отрази върху много неща и ни трябват ясни правила. Трябва да осигурим достъп до материали, защото иначе това би се отразило отрицателно на нашето бъдеще. Благодаря много, благодаря, че спасихте времето. Малиса Матиас има думата сега като автор за две минути. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме една водеща инициатива за Европейския съюз, а е именно Европейската инновационна политика, нещо, което може да се случи чрез иновационните партньорства и чрез пилотните програми, които обсъдихме като тази за активен живот на възрастните хора и устаряване в добро здраве но трябва да се поставят целите за бъдещите проекти. Кой ще постави целите, кой ще определи приоритетите, въз основа на какви критерии. Това са много важни въпроси и трябва да получат те своите отговори. Нека сега да приключа с някои коментари по активен живот на възрастните хора и устаряването в добро здраве. Много важен въпрос, трябва да се занимаем с един по-особено чувствителен а, а, слой от населението, защото много добре знаем, че Европа застарява. Но ако представяме проект за това, защо не го подкрепяме достатъчно? Защо ни трябва иновацията? особено като се има че, предвид, че в момента социалната държава се подронва и инвестициите в социалните услуги спадат. Чудесно е да говорим за по-добър живот. Чудесно заглавие. Ама защо и да не се борим за това? Има противоречия тук и трябва да се занимаем с тях. Трябват ни сериозни обществени политики, защото иначе всичко ще се изпари. Благодаря много. Господин министър Серекс, имате думата, за да отговорите от името на съвета. Господин председател, уважаеми господа депутати. Много се радвам, че имаме възможност да обсъдим с вас тази водеща инициатива по инновационните партньорства и особено тази идея за европейските и иновационни партньорства, която е много важен елемент на съобщението на комисията от началото на октомври. Ясно е, че на този етап съвета все още разглежда предложението и работи по заключенията на съвета по конкурентна способност който ще се проведе на 26 ноември. Може би си спомните, че е, Европейския съвет от 17 юни приключи Европейската стратегия за периода до 2020 година и една от основните цели в нея беше да се подобрят условията за научно-развойната дейност и общ общото ниво на частните и обществени е, инвестиции в научно-развойна дейност да достигне 3%. И мисля, че хората няма да се съгласят на по-малко от 3%. В Лисабонската стратегия приехме и начините, по които да може да се проведе това. Предложението на комисията е резултат от поставената цел. Бългийското правителство искаше много внимателно да се занимае с този важен приоритет. Съветът проведе първоначалните си дискусии по въпроса миналия юли, след това имаше допълнителна дискусия на 12 октомври и дебата тогава позволи на председателството да излезе с проект заключение за съвета които вече се изготвят е, за работата на съвета по конкурентоспособност за 25 и 26 ноември. Председателството, както подчертах, подчертава, че промишлеността и науката трябва да си сътрудничат и вече имаме добри е, резултати. Резултатът ще са общите заключения в края на ноември съобщението на комисията и работата на съвета по конкурентна способност ще доведат до заключения, които да се обсъдят на Европейския съвет. И така, тъй като тук говорим за една стратегия, като председател на съвета по конкурентна способност, трябва много внимателно да си подбирам думите. Но все пак ще кажа, че иновациите, широките познания, научните изследвания, образованието и научно-развойната дейност не са нови теми за съвета. Като цяло те са много важни във връзка с Европейската зона за научни изследвания и са много важни за съвета по конкурентна способност. Като имаме предвид стратегията за 2020 година, за тази зона и заключенията на съвета от 2008 година и началото на е, действията по създаване на една иновационна Европа по време на Испанското председателство вече се очертават някои елементи за съвета. Първо, ясно е, че инициативите трябва да са свързани с всички видове иновации. И частни, и обществени. Второ, трябва да създадем основата за по-добро и по-ефективно финансиране на научно-развойната дейност. На трето място обществените средства могат да се използват в иновациите във връзка с новите процеси и услуги. става дума за нетехнологични иновации в дизайна, услугите и културата. Те са също важни елементи и също така на пето място необходимо е да се управлява ефективно интелектуалната собственост и нужно технологичната иновация и накрая необходими са ни и политики и програми за научно-развойна дейност и съответните инструменти. които също трябва да бъдат рационализирани и опростени. Така че приветствам общото съгласие, което се постига тук с комисията и с комисията ИТРЕ в доклада, който обсъждаме. При иновациите трябва не да осложняваме нещата, а да ги простяваме. Регионалните елементи също са важни. И тук трябва да не забравяме, че всички иноватори, включително и малките и средни предприятия, трябва да получат добра подкрепа и на регионално и местно ниво. Човешкият елемент е в сърцевината на научната дейност и иновациите. И затова Европа трябва да продължава да привлича таланти от трети страни. След тези по-общи коментари, позволете ми да отговоря и на четири въпроса, които бяха зададени. Бяха повдигнати някои въпроси, по които съветът още не е излязъл с позиция, но мисля, че като цяло има голяма съгласие за това, че трябва да започнем от пилотните инициативи. И идеята да започнем с а, остаряването е първата. Имаме и други теми Имаме предложения за 2011 и други са подели тази дейност. При всички положения можем да започнем експериментално, така че е да видим как точно да се създадат подходящите условия. Избора на теми за бъдещи партньорства е много важен елемент от дебата на съвета. И точно тук съвместното програмиране на научната дейност в Европа, за да се справим с предизвикателствата, пред които се изправя обществото, вече са заявени от съвета през 2008 година. Освен това, вече са създадени някои партньорства. Това е важно – за Европа. Важно е да има ангажимент от а, страна на всички заинтересовани участници. Трябва да се насърчи конкурентна способността и виждам, че всички тук са съгласни с това. Съгласни са с предходната позиция на съвета и с общите условия, които се предлагат от комисията в нейното съобщение. В дебатите колегите подчертаха колко важно е да се определят важните теми, да се опростява структурата и да се работи основно с частния отрасъл и основно с малките и средни предприятия за преразглеждането на съществуващите финансови инструменти. А сега нека да говорим за управлението и календара. Това ще са основните точки, най-чувствителните елементи. Тук говорим за добавената стойност, за последователността, за гъвкавостта и за лекотата на структурите. Разбира се, няма как да работим с предварително зададен формат. Има множество инициативи, които вече текат, а, за да се разберем за тези концепции, включително един семинар, който е организиран а, през а, октомври, на 27 октомври от Бългийското председателство, с а, комисията за графика. Мисля, че тук е важно е, да има предвид и спешността на тези потребности във връзка с стратегията е, за периода до 2020 година. И така, трябва да имаме преди всичко това, е, да проследяваме процеса и да си вадим заключения от него, докато той върви. В заключение, дами и господа, когато говорим за по-доброто управление на партньорствата на национално равнище, това е част от всички наши дебати по партньорството, по управлението. Няма предварително зададен модел, няма един единствен модел, който да се прилага. Трябва да мислим за обективните разлики между една държава членка и друга държава членка. Трябва да не забравяме, различните участници и заинтересовани страни, независимо от това дали говорим за национално, европейско, регионално или местно равнище. Дами и господа, смятам, че научно-развойната дейност не е някаква евентуална възможност за Европа. Те са задължение за Европа, ако искаме е, да запазим социалния модел в Европа, е както и устойчивостта на околната си среда. И така. Очаквам е, да видя широк интерес от парламента по тази тема и да чуя първите коментари по е, програмата за новаторство. В момента държавите членки са изправени пред тежки и трудни избори и не трябва да забравяме да продължим да инвестираме в научно-развойна дейност за нашето бъдеще. Съветът иска да ви предаде тези теми. Господин Бутикофер, имате процедурен въпрос да повдигнете? Президент, президент, Исках да попитам дали Времето за изказване на съвета ще се продължи, когато работим късно вечер. Аз смятам, че е твърде необичайно представител на съвета да говори два пъти по-дълго, отколкото господин Барозо и господин Ван Ромпой взети заедно, защото ние знаем, че имаме много важни точки в дневния ред, които предстои да обсъдим. Затова моля малко да ограничите времето за изказвания. Аз нямам думата по въпроса, казва председателят. Благодаря ви за тази бележка. Ще вземем предвид. Сега искам да дам думата на представителите на политическите групи. Първо от името на НП, господин Цукалас. Благодаря ви много, господин председателю. Искам да обърна внимание върху голямата възможност, която ни предоставят тези партньорства за економическото развитие в Европейския съюз. Ние се нуждаем от това. Искам също да привлека вниманието ви и към рисковете, които съществуват по отношение на използването на този инструмент. могат да бъдат увеличени различията между държавите членки. Бих искал да говоря сега за различните условия в държавите членки. Ще започна с Гърция. И искам да се върна към бележката, която беше направена по този въпрос от предишния оратор. Економическото положение в много от страните в Южна Европа в момент, когато Международния валутен фонд и Световната банка настояват за драстични, повсеместни съкръщения, това означава, че бюджетите за научни изследвания се доближават все по-близко до нулата. Всичко това означава, че в този момент тези партньорства са изключително положителен фактор – Бюджетните съкръщения, които в момента се налагат в тези страни, също изтичането на мозъци, на което сме свидетели, означават, че много специалисти напускат собствените си страни и има известни дефицити на кадри в научно-изследователските центрове и ситуацията се влушава непрекъснато. Същото се отнася и за европейските университети. Например, в Европа съгласно Таймс, който писа неодавна за висшето образование, в Европа има 80 от от най-добрите университети, които общо са над 220 в Европа. Най-голямата бройка се намира в Испания. И така, какво ще направи съвета, за да се опита а, да намали тези драстични разлики между а, южните и северни страни на Европа? Председателят, моля да се придържате към времето ви за изказване. Благодаря. Госпожа Риера Мадурел има думата. Благодаря ви, господин председател. Ясно е, че комисията предложи иновационни партньорства, които отговарят на нейната политика, защото е необходимо да се гарантира интелигентен растеж, който води до растеж и работни места. И това зависи от капацитета на Европейския съюз за иновация. Моята група по инициатива и за двете предложения. Ние смятаме, че ако работим заедно, Европейският парламент може да даде своя принос и да внесе предложения, които да позволят да се отговори на това, което представлява предмет на загриженост в социалната, економическата и екологичната сфера. Ние формулираме проблемите, които трябва да бъдат приоритетни за нас от гледна точка на иновационните партньорства. Също така трябва да подчертаем, че успехът зависи от нашата възможност да приобщим университетите, изследователските центрове и иновационните дружества. Благодаря ви. От името на европейските консерватори и реформатори, господин Зобро. Господин председател, дами и господа, Европа трябва да се развива и иновациите са най-добрият начин да излезем от сегашната криза. Основният елемент за това да гарантираме промяната е да се улеснят инвестициите в иновациите. Необходимо е гъвкаво законодателство за създаване на търговски дружества, за регистрация на патенти и Необходимо е да се гарантира финансирането. Това ще доведе до напредък в областта на иновациите. Фирмите не могат да финансират самостоятелно дългогодишни изследователски програми, обаче има проблем, защото парите от Европейския съюз сами по себе си не са достатъчни. Самите фирми трябва да правят големи като капиталовложения. Това са лоши новини за предприемачите от Централна и Източна Европа. Те нямат достатъчно собствени средства и нямат достъп до финансиране. Това може да се види достатъчно ясно в най-различни сектори. Това означава, че определени фирми в определени части на Европа могат да инвестират в иновациите и това създава една пропаст, която разделя Европа. Комисията казва, че няма Европа без солидарност. Искам да попитам комисията какво тя ще направи да подобри фина... достъпа до финансирането във всички държави членки. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Уинклер от НП. Уважаеми колеги, с иновативният Европейски съюз Европейската комисия поема в правилна посока и бях много радостен да прочета, че Европейската комисия е изпълнила много от исканията от доклада за иновациите от септември 2010 година. Това бяха искания на Комисията по индустрия и ние всички сме едини, че Европейският съюз в бъдеще може да използва много по-добре своя иновационен потенциал и по този начин да може да поддържа нивото на държави, в които иновациите са много развити, като Китай, е, САЩ, е, а също и развиващите се економики. Освен това се планира и така нареченото иновационно партньорство, за което говорим и е, аз в тази връзка бих искал да предупредя, че отново се създават двойни структури. Идеята за иновационното партньорство все още не е напълно изяснена в своите контури и също това, което посочи съвета, не допринесе за по-нататъчното изясняване на тази идея. И идеята за иновационно партньорство обаче има сходни точки с вече съществуващи инструменти, като например технологичните платформи от седмата изследователска рамкова програма, а също така и програмата на Института по иновации и технологии. Аз искам да предупредя непременно да се обърне внимание за създаване на синергийни ефекти, за използване на такива ефекти, а също така и за гарантиране на единен подход. Благодаря. Благодаря ви. Господин Корея де Кампус за една минута. Благодаря ви много. Трябва да гарантираме, че това ще бъде в центъра на нашите политики. Системата трябва да работи по-добре, да допринася за устойчива економика. Партньорството за целите на иновациите е средство за справяне с големите предизвикателства, пред които сме изправени. Мисля, че нямаме спорове по това колко големи са тези предизвикателства, но трябва да определим приоритетите в отделните области. области. Трябва да видим кои са областите, върху които да се фокусираме в най-голяма степен и да ангажираме заинтересовани а, лица, а, държавите членки, регионите, как да гарантираме подучетността при тази сложна структура, как да накараме всичко това да работи добре. Съвета и комисията трябва да допринесат за постигане на най-добри резултати. Ако нямаме нужните ресурси, в първоначалният пилотен проект можем и да не успеем. Благодаря госпожа Готерес Кортинес за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Приветствам факта, че имаме и иновации, и партньорство, но тук ние говорим за нещо, което не ни е много добре познато. Ние всички говорим за инициатива, но ние не знаем точно какво е съдържанието, какъв е модела. Ако искаме да бъдем ефективни, ако искаме да постигнем резултати, трябва да помислим какво се е случило с партньорствата в миналото. Имаме опит с рамкова програма 7 и можем да направим преглед има редица случаи, особено с съвместните технологични инициативи, виждаме, че малките и средни предприятия са изтласквани на страни. Затова предлагам редица политики за иновациите, които биха позволили да приобщи малките и средни предприятия, биха им помогнали да започнат проекти, но ние не можем да продължаваме с това изтласкване на страна на всички малки и средни предприятия. Освен това, що се отнася до администрирането, имаме нужда от управление на иновацията, защото иновациите са свързани с пазара и администрирането следва пазара. Пазара винаги изпреварва администрирането. Имаме нужда от много повече изграждане на капацитет в сферата на администрирането, не само на иновациите, с цел да управляваме по-добре иновациите и да помогнем на фирмите да работят по-добре в бъдеще, е, също така и да поемат рискове, защото не гражданите, но и фирмите трябва да поемат риска. Госпожа Тикао. Една минута, моля. Благодаря, господин председател. Общата декларация за правата на човека в член 27 от нея всъщност се посочва, че всеки има правото да участва свободно в културната е, в, култур, в е, културния живот на дадена общност и също така да се възползва от постиженията на развитието и изследователската дейност. А сега искам да посоча някои от проблемите на нашето общество. Е, застаряване на населението, е, липса на суровини и също така една от нашите цели, а именно устойчиво развитие. За да можем да разбием добре Европейският съюз, ние трябва да свържем иновационната политика с индустриалната политика в Европейския съюз. Само след като разработим производствените капацитети и създадем работни места, бихме могли да запазим иновативната способност на Европейския съюз. Същевременно с това, ние трябва да гарантираме, че изследователските резултати е, да се разпространяват е, доста широко. Също така ни е необходима нова форма на образование с по-голям достъп за гражданите. Благодаря, госпожо Тикао. Сега давам думата на Данута Мария Хюбнер за минута и половина. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. През последните години беше казано много за иновациите. Превърна се в политически инструмент, който се считаше, че може да реши всичките ни проблеми. Има огромно очакване. Ние трябва да дадем резултати. Мисля, че сега е време да сме по-прагматични. Без това няма да може иновациите да играят важната роля в европейската економика. Затова ние се нуждаем от съвместни усилия на базата на частно-публични партньорства, достъп до финансиране, обновяване на политиката. Сега е подходящият момент. Ние трябва да сме решителни и бързи, да премахнем пречките пред иновациите в Европа, но на първо място да разработим нови политически инструменти. Тези партньорства могат да бъдат такъв чудесен инструмент. За да задействат те, ние трябва да действаме спешно и да се учим в ход, да използваме добрите практики, които съществуват в Европа. Днес иновациите обикновенно възникват в добре функциониращи системи, където регионите играят важна роля. Това означава, че можем да преминем към економика, базирана на иновациите, като използваме инвестиции в иновациите в размер на 85 милиарда евро в регионите, както и да насърчим интелигентното развитие. И това трябва да бъде в полза на всички европейски страни и региони. Благодаря. Сега давам думата на моя колега Балчитис за, за една минута. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Политиката в областта на иновацията и технологическите постижения трябва да бъдат улеснени от стратегията до 2020 година и трябва да гарантират растежа и заетостта в Европа. Това обхваща всички политически сфери, енергийната ефективност, чистите технологии, намаляването на въздействието на промяната в климата. Всичко това зависи от ефективността на инновационната политика в Европа. Европа има нужда от една интегрирана инновационна политика, която ще бъде успешна, ако има успешно сътрудничество на местно, регионално, национално, европейско равнище. Мисля се, че инициативата на комисията е прекрасна стъпка посока на една иновационна политика, която ще ни гарантира по-добри резултати, ще ни гарантира по-добра конкурентоспособност. Благодаря ви. И сега господин Пирало за една минута. Благодаря, господин председател. В времена на недостатъчни публични финанси да се извършват инвестиции в иновации, това може би е ключът за излизане на Европа от кризата. В миналото Европа беше водеща в иновациите и много европейски иновации всъщност промениха смета. Например, мобилната телефония е открита в Европа. Това е голям технологически потенциал и също така трябва да се увеличи ролята на човешкия капитал чрез координиране на мерките от Европейския съюз и държавите членки в частност, за да се избегне двойната работа и да се оптимират инвестициите. Необходим ни е стратегически подход, който да бъде по-добре координиран по отношение отношение на иновациите. Затова партньорствата са оптимален инструмент. Искам да попитам съвета какво е, възнамерява той да направи за динамизиране на партньорствата и също така искам да науча как в практиката ще се прилагат те. Благодаря. Благодаря ви. С това приключваме изказванията на депутатите, които се изказаха в индивидуално качество. Сега преминаваме към процедурата на Catch the Eye. Господин Кели, Шон Кели има думата. Благодаря, господин председател. Несъмнено има огромно предизвикателство пред нас. Затова е наложително да се опитаме да намерим нови начини и средства да решим тези проблеми. Това е резултат от изследване на Евробарометър. 19% от хората, които участват, считат, че иновациите са важни. 83% считат за особено важно частни публичните партньорства за развитието на економиката в Европа. Аз Участвах в обяд с участие на евродепутати, представители на съвета и на комисията по въпросите на иновационните партньорства. Ако искаме да постигнем целите си, които сме се поставили в стратегия 2020, трябва да постигнем финансиране от 3% на БВП за научни изследвания. Благодаря. Следващият оратор е господин Йоан Енчо за една минута. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да приветствам това партньорство за иновации, за да могат да участват в него всички държави членки. Европейският съюз трябва да прецени по-добре как могат да се правят инвестиции за инфраструктура, за подобряване на структурата на менеджмента, за да могат да бъдат заличени разликите между държавите членки. Особено важни са проектите за регионално развитие. При иновационните партньорства ние трябва да се концентрираме върху тях. Необходима ни е повече кохерентност между структурните фондове в Европа, също така между източниците за публично финансиране и частно финансиране. Благодаря. Благодаря. Анелия, Ятемаки, заповядайте. Господин председател, иновацията е станала нещо като модерна дума. Обаче трябва да се каже, че иновацията няма да ни помогне да напреднем бързо, защото разработването на продукти изисква години, а стоиността на производството на продукти, разработването им нараства. Това означава, че в Европа ние трябва сериозно да инвестираме в съвместна научно-следователската дейност и във вътрешния пазар. Не трябва да очакваме лесни решения – и резултат от иновациите ще дойде. Трябва да дадем на изследователите време, спокойствие и пари. Благодаря ви. Госпожа Фигередо, за една минута, моля. Благодаря, господин председател. Предизвикателството, пред което сме изправени, се отнася до Иновационния съюз, който е емблематичен според съвета. Това не е само една водеща инициатива. Това е нещо, което е свързано с социалния напредък. Ако искаме това да бъде един добър инструмент, той трябва да е финансово подкрепен. Трябва да бъде устойчив от гледна точка на социалната политика също. Пилотният проект за иновационни партньорства може да успее само ако бъде гарантиран достъп, например, за всички до здравеопазване, добро социална защита, добри заплати, добра защита на хората. Без всичко това проектът ще бъде само високопарно говорене, либерални приказки и само ще затрудни хората, които се занимават с научни изследвания. Затова въпросът ми е какво ще направи комисията, за да направи така, че тази, този проект няма да остане само вяла идея. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Едно устойчиво развитие на економиката, една интелигентна економика като цяло е важна за изпълнение на целите на стратегия 2020 и това се постига чрез подкрепа на иновациите и следователската дейност. Инициативата трябва да идва от всички нива, също и при трансгранично сътрудничество с други региони в Европейския съюз. Един подход отдолу нагоре е важен в случая. Иновативни решения – които да дадат възможност на учебните заведения и фирмите да имат по-добра връзка помежду си. Ние трябва да подкрепяме тези местни фактори на иновации финансово, а също и чрез партньорства в рамките на политиката на сближаване. Тези партньорства могат да бъдат използвани както за по-добри иновации и за по-добри връзки между бенефициент и инициатор, така и за разпространение на добри практики в тази сфера. Регионалната комисия посети Румъния през последната седмица и ние видяхме изследователски проекти в западната част на страната и с тези инициативи се намериха решения, в частност за устойчиви партньорства. Благодаря за вниманието. Сега давам думата на господин министр. Ако обичате, направете кратко обобщение. Благодаря ви, господин председател. Бих искал наискрено да благодаря на парламента за проявения интерес към това досие за иновациите. Тази подкрепа от жизнено важно значение е за нас за спешното изпълнение на този план за иновации, така че да можем по-добре да реагираме на вътрешните предизвикателства и да подобрим нашата конкурентоспособност в глобален мащаб. Мисля, че председателството работеше при един много сгъстен график, защото на 6 октомври комисията обяви своето предложение и нашите заключения в момента се подготвят за да могат да бъдат предложени на съвета на 26 ноември. Мисля се, че всички сме съгласни с това, че научно-изследователската дейност и иновациите са от ключово значение, ако искаме да излезем от кризата. Що се отнася до избора на партньорствата, то аз вече подчертах значението на първата ни тема, именно пилотните проекти. Те са онези, които ще ни позволят да проверим осъществимостта на модела. Пилотните проекти ще позволят да сближим хората от Европа. Що се отнася до другите възможни теми, то Европейската комисия се спря върху около 10-15 възможни проекта. Ние в съвета смятаме, че ако искаме наистина да изтъкнем значението на един всеобхватен подход, подход, който търси напредък, то ние в съвета сме убедени, че не трябва да допускаме припокриване или дублиране на усилията. Не трябва да създаваме допълнителни затруднения, не трябва да създаваме неоправдани допълнителни програми. Що се отнася до бюджетните затруднения, ние знаеме, че бюджетът за научно-изследователска дейност се намира под изключително сериозен натиск и че наистина има едно разделение между Северна и Южна Европа, за което тук се говореше. Най-високите научни постижения трябва да бъдат нашата цел, целта на всеки един от нас. Ние трябва да търсим взаимодействие между европейските инструменти, особено когато става дума за рамкови програми и структурни фондове. И разбира се, ние в съвета много внимателно следим какво можем да дадем като принос, за да подпомогнем малките и средни предприятия. Те нямат достатъчен достъп, нямаха достатъчен достъп до предишните рамкови програми. Затова целта на упростяването в момента е свързана най-вече с по-лесния достъп до финансиране и по-добри условия за малките и средни предприятия. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, господин министр. И сега приключваме с този дебат и преминаваме, макар и с голям